съгласно който Украина ще има достъп до някои от нашите програми. Радвам се, че ще има и либерализация на визите, но остава на Украина задачата да проведе реформите. Благодаря. Госпожа Коларска-Бобинска. А сега преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Но тъй като господин Свобода е тук, нека да кажа, имаме 17 желащи да се изкажат. Две трети от тях бяха тук в началото на дебата. Повече отколкото очакваме. Господин Козловски има думата. Dziękuję пани przewodniczący. Szanowni koleżanki i благодаря, господин председател.